Chers collègues, la séance est reprise. Уважаеми колеги, предлагам да продължим работа. Нямаме постоянен докладчик, тъй като такъв ще бъде назначен на 3 септември. Днес след обед сме се събрали, за да изслушаме представителите на тройката на децентрализираните агенции. Това е годишната ни среща. С тях в липсата на постоянен представител, докладчик. Искам да дам думата на господин Силвано Преса, директор на дирекция бюджет на Европейска, Европейската комисия, за да ни представи предложението на Европейската комисия за агенциите за 2015 година, както и по-цялостния подход на Европейската комисия относно намаляването на личния състав до 2017 година. Целта е да се намалят публичните разходи. След това ще дам думата на директора на Агенцията по основни права, господин Мортен Крерум, за да може да ни запознае с виждането си за проекто бюджета от е, Европейската комисия и позицията на Корепер от миналата седмица. Уважаеми колеги, вие разполагате с по-подробен документ е, пред себе си, който беше изготвен от агенциите. Той беше разпространен на е, членовете на тази парламентарна комисия вчера сутринта. Господин Силвано Преса има думата. Благодаря, господин председател. Това, което искам да ви представя, е как виждаме тези агенции, които са важна част от архитектурата на Европейския съюз. След това ще се спра на сегашното състояние, което се намират. Ще продължа на английски, с ваше позволение. И така, през последните 35 години 32 децентрализирани агенции бяха създадени. Те имат най-разнообразни задачи. Растежът се вижда в бюджетно изражение и гранта, който се финансира от бюджета на Европейския съюз, е нараснал от 2000-та година близо 9 пъти и сега е над 800 милиона евро годишно. Същото се вижда и по отношение на личния състав, броя на длъжностите, предвидени в щатните таблици на агенциите. Те са се увеличили близо 4 пъти от 2000 година и сега са над 6000 общо за 32-те децентрализирани агенции. Имаше бърз растеж на агенциите през този период. Новата финансова рамка за следващите 7 години цели консолидиране по-скоро в бюджета на Европейския съюз и тази консолидация включва също институциите, органите и агенциите. в междуинституционалното споразумение. Това е отразено. Някои от е, елементите от многогодишната финансова рамка 2014-2020 са отразени там. Има ясно заявена цел да се намалят с 5% служителите на институциите, органите и агенциите за период от 5 години. Що се отнася до агенциите, усилията за консолидация са осложнени от факта, че не всички агенции са добре утвърдени на този етап. Има редица агенции, които съществуват отдавна, те са утвърдени, но има и друга група, които са създадени наскоро и все още не са достигнали своята зрялост, за да могат да осъществяват а, задачите си. Има и трета група агенции и техните а, задачи бяха наскоро допълнени с нови такива. Някои от задачите на децентрализираните агенции бяха увеличени. Когато се възлагат нови задачи, се предвиждат и нови човешки ресурси. Говори се за 300 нови поста, които трябва да бъдат добавени към сега съществуващата структура. Когато разглеждаме задачите, които са заложени в междуинституционалното споразумение, виждаме, че имаме задачата да намалим общо с 5% служителите, около 300 позиции за агенциите като цяло. Освен това, има и увеличение от 300, за да могат да бъдат реализирани новите задачи, за да могат новосъздадените агенции да достигнат своята зрялост. И така, как да се примирят тези две противоположни цели? Европейската комисия се опитва да направи това в съобщение, което беше представено преди една година, през месец юли 2013 година. За да могат да се увеличат служителите на някои агенции при общото намаление, комисията предлага да има един пул за прехвърляне на служители, като се наложи, наложат ограничения за агенциите, които са утвърдени отдавна. Предвижда се 1% данък годишно да се събира от тях, което ще даде възможност да се създаде един пул от постове, които да бъдат разпределени на агенциите, на които са възложени допълнителни задачи. За да се постигне това, следва да се постигне баланс при съкръщенията и увеличението на състава, за да се създаде този пул и бързината, с която ще бъде създаден той, ще, от това ще зависи и укрепването на някои от агенциите. Комисията предложи да се програмират човешките ресурси за всички групи децентрализирани агенции и това да се има предвид, когато се създават нови функции за тях или се увеличават вече съществуващите такива до 2020 година. Намалението над тези 5% за агенциите които са достигнали зрялост, е предварително условие за увеличаване на състава на останалите агенции, които получават нови задачи. Програмирането на човешките ресурси се отразява също и върху средствата, които се заделят от европейския бюджет за всяка от агенциите. Това трябва да е в съответствие с подтаваните, които са включени в преговорите по многогодишната финансова рамка 2014-2020 година по всяка функция в разходната част има индикативни суми. Целта е да се спазят таваните за съответната функция за да не се надвишават на предвидените разходи. И така, това, което се предлага като средства за следващите 7 години, отчита този таван. Това е заложено в многодишната финансова рамка и съответства на общата цел за намаляване на човешките ресурси с 5% за всички агенции за този период от време. Освен това, това е една реферативна рамка за агенциите и за подготовката на годишния бюджет. И това беше направено за пръв път за бюджет 2014 година, където за пръв път общия брой на постовете в децентрализираните агенции бяха намалени и това отразява усилията ни за консолидация. Сега, преминавайки към проекто бюджета 2015, комисията в своето предложение следва програмирането на човешките ресурси като цяло, и съответните средства, които ще бъдат отпускани за агенциите изцяло или частично финансирани от бюджета на Европейския съюз. Освен това се следи прилагането, правят се разчети за потребностите, без да се неутрализират решенията, взети от Европейския парламент и от съвета за бюджет 2014 година, където бяха предвидени допълнителни постове за някои от агенциите. Нов елемент в общата рамка, предложен от комисията преди една година, е, че ще се създаде нов орган. Това е съветът за банковия сектор, за преструктуриране и оздравяване на банките. Това е нов орган, под формата на агенция. Предвидени са 120 и два, две длъжности до 2020. Ще има допълнително финансиране от европейския бюджет. Тази сутрин вие подобри, одобрихте временен трансфер, за да задейства този орган максимално бързо, но в последствие ще се самофинансира този орган изцяло и вложените средства ще бъдат върнати в бюджета на Европейския съюз. Важен елемент, който трябва да се отчита, и сигурно вие сте запознати с това, се отнася до създаването на междуинституционална работна група. Подобна междуинституционална работна група беше договорена в рамките на бюджет 2014 по инициатива на Европейския парламент. Групата проведе две заседания до сега. Беше прият начина на работа, състава. Що се отнася до мандата и обхвата на дейността, се очаква тази група да разглежда въпроси в свързани с ясно определене на задачите на агенциите на базата на обективни критерии, намаляване с 5% на служителите, така както е предвидено в междуинституционалното споразумение. Освен това, се очаква да потърси синергия и спестявания на средства за постигането на едни и същи резултати. И на последно място да обсъди възможности за предвиждане на нови средства и длъжности за онези агенции, които получават нови функции. Това е към момента състоянието на нещата и Европейската комисия подготвя предложението за бюджет 2015 година за децентрализираните агенции, именно имайки предвид всичко това. Председателят. Благодаря ви, господин директор. Разбира се, позицията на Европейската комисия е ясна за финансовата рамка, за агенциите. Необходимо е да се намали броя на служителите, като да се държи сметка също за създаването на нови агенции. Искам да дам думата сега на господин Мортън а, Герум, който представлява Агенцията за основни права, за да ни запознае с своето виждане. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Уважаеми заместник председатели, членове на парламентарната комисия, благодаря ви за тази възможност да представя нашето виждане относно бюджета за 2015 година. За мен е удоволствие и чест да се обърна към вас и да ви поздравя с избирането от името на агенциите, които представлявам днес. Трябва да кажа, че сме готови да сътрудничим с вас в идните години. Искам да ви уверя, че имаме едно много добро сътрудничество и сме установили една много добра рамка на работа през последните години. Нека в началото да кажа няколко думи за агенциите. Няма да представя всяка една от тях, но ще кажа какво добавяме към работата на европейските институции. И след това ще ви кажа какви действия са предприяти от срещата ни през последната година. Ще обсъдим естествено и предизвикателствата за следващата година в светлината на настоящото бюджетно предложение и накрая естествено ще обърна поглед и към бъдещето. Европейските агенции са важен компонент на Европейския съюз. Те се създават от Европейския парламент и от съвета с цел да изпълняват конкретни научни, технически или юридически задачи. Ние работим заедно с институциите в държавите членки, като им предоставяме научна информация, основана на факти, а тя от своя страна служи за изготвяне на политики, информирани политики на ниво Европейски съюз. Ние имаме задачи, да правим оценка на риска, да сертифицираме и така нататък. Идентифицираме, оценяваме настоящи и новопоявяващи се заплахи. Ние добавяме стойност към работата, която е в интерес на гражданите, чрез нашия опит и по този начин оказваме въздействие върху живота на 500 милиона души. В целия свят има познати агенции, например Американската агенция по храните и лекарствата. Това е само една от агенциите, които са предоставяли информация на правителствата. Европейските агенции имат същата цел. Те откликват на искания за помощ на институциите и на държавите членки. Работим в различни сфери на обществото, засягаме морето, сушата, въздуха, храните, които консумираме, работата, транспорта, околната среда, основните човешки права, сигурността. Това естествено не е изчерпателен списък, просто исках да ви представя някои от специализираните области, в които работим. Агенциите са съществено важни не само за изпълнението на европейските програми и политики. Те водят до економии от мащаба. В много отрасли агенциите намаляват бремето за данакоплатеца. С думи прости, по-ефтино е да се извърши една задача веднъж на ниво Европейски съюз, вместо 28 пъти на национално ниво. Агенциите поглъщат заедно 0,6% от цялостния бюджет на Европейския съюз. Преди днешното заседание, както и вие казахте, господин председател, ние ви дадохме документ с основните трудности, пред които сме изправени и пред които ще бъдем изправени, ако се приеме настоящото предложение за бюджет за 2015 година. Нека в следващите няколко минути да ви дам конкретни примери за това. Бюджета и процедурата за приемане на бюджета за 2015 година се случват във време, в което за всички е трудно, държавите членки са изправени пред економически трудности и бюджета се намалява. Агенциите са разположени в държавите членки, близо до гражданите и разбират тежкото положение, в което се намира Европейския съюз. Ето защо, преди да дам подробности относно предложението на комисията за ресурсите за агенциите, нека да кажа, че ние сме готови да работим и да поемем на плещите си нашия дял за справяне с тежкото економическо положение в Европа. С тази оговорка трябва да кажа, че агенциите активно търсят възможности за разширяване на сътрудничеството, за увеличаване на прозрачността и не на последно място за увеличаване на ефикасността. Правим това като Въвеждаме съвременни технологии в сферите на публичната администрация и ефикасни бюджетни инструменти, като е, бюджет, управление и структуриране на разходите, които да се основават на различните видове дейности. Всички тези задачи вече са изпълнени или сега се изпълняват е, от нас, като агенциите проучват всяка една възможност за рационализация или спестяване. Съвета, парламента и комисията имаха общо послание по отношение на агенциите през 2012 година. Ние, като агенции, каза се, сме на прав път по отношение на прилагането на пътната карта за общия подход във връзка с агенциите. А основното в пътната карта е подобряването на ефикасността и отчетността на агенциите. В пътната карта, освен това, се дава рецепта за по-голямата последователност на работа на агенциите. Повечето от тези мерки вече са приложени или ще бъдат финализирани до края на тази година, като по този начин ще се подобри още повече ефикасността. За съжаление, въпреки всички тези дейности, предприяти от агенциите, те няма да са достатъчни, за да се компенсира урязването на средствата, което комисията предлага. И е, по е, конкретно имам предвид така наречените агенции, които вече работят на пълна скорост. Нека да ви напомня споразумението, сключено през 2013 година. То има за цел прогресивно намаляване на персонала във всички европейски институции, включително в агенциите и различните видове органи, с 5% в рамките на 5 години. По този въпрос бих искал да заявя пределно ясно, че агенциите не само приеха това намаляване, повечето от тях вече са го осъществили дори и с големи трудности. Ставаме свидетели на това, което се казва в предложението на комисията, а именно, че се надхвърлят тези 5%. На вече установените агенции се налага допълнително намаляване с още 5%, чрез създаването на така наречения пул или резерв за разпределяне на персонала. Това го чухме още през юли миналата година от съобщението на комисията. Това съобщение беше отхвърлено от парламента. Както и самия парламент, агенциите твърдо отхвърлят това предложение. Подхода на Генерална дирекция бюджети е да третира ресурсите за всички агенции като ресурси в рамките на един пакет. Това означава, че когато една агенция получи допълнителни ресурси или когато пък се създава нова агенция, то другите агенции страдат от намаляване на средствата. Този линиарен подход на комисията създаде изкривяване и по силата на този подход от установените агенции се иска да приложат не 5% намаляване на личния състав, а 10%. Това не въжи за нито една друга институция или орган. 10% не са тези 5%, за които се договориха институциите в рамките на своето споразумение. Това предложение идва без каквито и да било компенсации, нито в формата на облегчаване на някои от задълженията на агенцията, нито в формата на увеличаване на бюджета, който което пък би позволило да се дадат на външни изпълнители някои задачи. Комисията съответно въвежда неправомерно неравнопоставено третиране между установените агенции и тези, които те първа започват или още не са се установили и не работят на пълна скорост. Нека да ви представя кои са някои от проблемните черти на предложението на комисията. Ще дам конкретен пример, който ще иллюстрира цялостния модел. Ще дам пример с Европейската агенция за авиационна безопасност. Комисията класифицира тази агенция като агенция с нови задачи. Агенцията предлага план, според който се предвижда 693 позиции за 2015 година. От тези 463 се финансират чрез различни видове такси. Останалите постове се финансират от европейския бюджет. Поради своите нови задачи, агенцията поиска увеличаване с 8 субсидирани позиции. Комисията е съгласна с това искане, в същото време обаче тя предлага намаляване на 14, с 14 позиции, които се финансират от различни видове такси. такси. 8 нови постове, но 14 е, минус. Тези 14 всички а, са по-скоро незапълнени бъдещи позиции. Накратко казано, не трябва сляпо да се прилага политиката на урязване на персонала. Ето тази агенция, за която говоря, за авиационна безопасност, например, има нужда от а, известна доза гъвкавост, тъй като тя трябва да може да откликне на исканията за сертифициране от авиационната индустрия. Господин председател, уважаеми депутати, трябва да ви кажа, че вече използваме нашия капацитет в пълна степен. Председателите на мрежата на агенциите, тази вече бивша мрежа, се притесняваха от нещо подобно и сега то се случва. Агенциите вече изпълняват много дейности, но нямат достатъчно ресурси за това. Нека да потвърдя какво беше положението от преди две години. Само една агенция не можа да предприеме една задача, която й беше възложена. Сега това въжи за 7, ако не и повече агенции. Въпреки това, изискванията на законодателя към агенциите се увеличават все повече и повече. Много от новите задачи, административни или оперативни, излизат извън рамките на правните актове. Всъщност новите задачи са много по-важни от еволюцията на старите задачи. Много често агенциите стават жертва на своя собствен успех. Колкото по-добре се справят, толкова повече изискване има към тях. Най-просто казано. Само че за да се изпълняват новите изисквания, на агенциите се давят по-малко ресурси. Конкретни примери за това ще видите в обяснителната бележка, която сме ви раздали. Това не може да продължава безкрайно. Агенциите все повече се изправят пред дилемата как да изпълняват своя мандат с ресурсите, които са им отпуснати. Правилно ли е директорите на агенциите и техните управителни съвети да трябва да решават коя част от мандата да изпълнят? Ние, агенциите, имаме ли право да пренебрегваме задачи, които са ни дадени от вас, законодателите? Те са ни възложени в основаващите документи. Знам, че много изпълнителни директори и членове на управителни съвети не приемат съществуващото положение. Естествено, то може да се избегне, като се направи цялостна оценка на нуждите на всяка отделна агенция. Казвам, на всяка отделна агенция, като се взимат предвид и изискванията на съответната политика и сектор, в която работи агенцията нуждите от средства и от персонал на агенциите трябва да се разглеждат във връзка с нуждите от персонал и средства за другите институции. Би следвало да се разглеждат различните отрасли по-отделно. Всеки отделен случай трябва да се разглежда отделно и когато се види, че има определена необходимост от средства, може да се положат повече усилия в това отношение. Може да има спестявания, естествено, но те трябва да са устойчиви и разумни. Специализираните комисии на Европейския парламент обменят становища с агенциите, разглеждат годишните им програми и дават специализирани становища на Комисията по бюджети в рамките на специалната бюджетна процедура. Мисля, че вашата комисия би могла да приеме планове за установяване на агенциите и за определяне на бюджет за всяка една агенция. Искам да благодаря на вашата комисия за това, че правите оценка на положението и за това, че помагате агенциите, помагате в това тежко положение. Искам да благодаря на Европейския парламент и на вашата комисия за изявлението, което направихте по отношение на бюджета за 2015 година. Там правите оценка на нуждите от персонал и средства за всяка една агенция. Нека да кажа няколко думи и за новата институционална работна група. Агенциите приветстват създаването на тази работна група, която ще има за цел да разгледа ресурсите, като в крайна сметка целта ще бъде да се използват обективни критерии и се разглежда приноса на всяка една агенция. Силно вярвам и колегите ме подкрепят в моето становище, че европейските агенции по-отделно и като мрежа са на своето място и могат да дадат своя принос към дебата, тъй като те имат натрупан опит и работят в цяла Европа. Знаете, че агенциите са над 30. Можем да ви помогнем да идентифицирате по-ясно проблемите и можем да помогнем в намирането на решения. Имаме много идеи в рамките на мрежата, включително структурни идеи. Например, как да продължим да доближаваме агенциите до гражданите на Европейския съюз, без да се взимат предвид настоящите бюджетни ограничения. Работата на работната група е от особено значение за агенциите, тъй като ние сме пряко и всъщност най-пряко засегнати от работата на работната група. Агенциите, съответно, трябва да бъдат включени в цялото това занятие. Надявам се и съм уверен, че агенциите ще могат да продължат да работят за ползата на, на всички и за постигане на най-добрите цели. Ние сме на ваше разположение, вие сте. А, всъщност аз съм председател на тази мрежа. Е, и всъщност цялата мрежа е на ваше разположение. И ще бъдем готови винаги да помогнем на работната група. Благодаря на председателя, на заместник-председателите и на всички депутати за това, че чуха нашето послание. Готов съм да продължа сътрудничеството с вас и в рамките на идните няколко години, които няма да са леки. Така приключвам и очаквам с нетърпение вашите коментари и въпроси. Естествено, моите колеги от агенциите също ще могат да отговорят на вашите въпроси. Преди това обаче ще дам думата на Марсел от Европейската железопътна агенция. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Мисля, че Морден беше много точен и ясен би било по-полезно да минем към въпросите. Координирането на агенциите изисква събирането на информация. Ние сме готови да предоставим всякакви разяснения, свързани с развитието на бюджета ни. Благодаря ви за казаното. Виждаме много ваши колеги и аз им давам възможност да вземат думата, ако желаят. Ако няма такова желание от страна на вашите колеги на този етап, може би по-късно те ще отговорят на това, което ще кажат колегите ми от Комисията по бюджета. Господин Жаковски. Здеховски е името ми. Благодаря ви за ам, вашите изказвания. А, наистина с много голямо уважение се отнасям към вашата работа, но въпреки всичко като нов депутат оставам с впечатлението, че когато говорим за нещо, то трябва да говорим много конкретно. Казахте, че преди две години Само една агенция не е могла да изпълни мандата си изцяло поради финансови затруднения, но в момента много повече агенции са в това състояние. Ако някой се изразява така неточно и витиевато, някак си остава в мен едно странно впечатление. Как не могат да, агенциите да изпълнят мандатите си до край? Защо? Какви са причините? Какви са точно тези финансови проблеми? Ще ми се да ни представите по-конкретни данни и ви благодаря, когато давате отговори, да сте достатъчно подробни. В противен случай аз не мога да си представя кои агенции имат проблеми и а, какъв е мащаба на а, средствата и сумите, които са недостатъчни. Може да отговорите на поставените въпроси един по един но първо, нека да слушаме първите пет въпроса, ако не възразявате. Господин Гайер, благодаря ви. Имам въпрос. Един към агенциите и един към комисията. Сега, към агенциите. Въпросът ми е следният. Вие казахте, че тази част от бюджета, която се заделя за вас, е значително много по-малка, отколкото се отделя за други неща. Но като видя списъка с агенциите, и особено тази, която е в моята родина, е, мога да кажа, че агенциите смучат от европейския бюджет като паразити. Списъка с агенциите се увеличава, проблемът все повече се задълбочава. Да, говорим за 0,6% от бюджета. За някои журналисти може това да е една шокиращо ниска сума, но тук говорим за високи суми. Вие казахте, че някои от вашите агенции поради ам, а, отношението на комисията са изтласкани вече на ръба на своето а, съществуване. Моля ви, ам, а, ние ще се занимаем с този въпрос, това е работата ни, но а, с съответните ресорни комисии вие поддържате ли някакъв контакт? защото тези комисии трябва да изготвят годишно а, становище. Ам... Вашите ресорни комисии биха могли по-точно да оценят вашата ситуация, биха могли да проучат вашите проблеми. Те биха могли в техните становища да ги отразят, становища, които са свързани с годишния бюджет. Моля ви, колегите, експерти от съответните специализирани комисии ще могат да ви окажат съдействие и така ще се подобри комуникацията. Не, че не искаме да общуваме с вас. Ние искаме агенциите да са жизнеспособни, да могат да функционират нормално и ние и, и всъщност искаме да сме ам, да се сътрудничим с вас и вие да сте наши съюзници. Как виждате вие нещата? На следващо място. От 5 години съм координатор на СИД в Комисията по бюджета и тази комисия се занимава с годишното освобождаване от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета. Става въпрос за освобождаването от отговорност на агенциите. Понякога имало много разгорещени дискусии и противоречия. Е, целта е всъщност агенциите по един разумен начин да разходват средствата на европейския е, бюджет. И е, агенциите се съгласиха да бъдат аудитирани от външна аудитна компания, но кой ще плати за това? Ам, имам, разбрах резултатите от този подход за, или от това споразумение за общ подход по такъв начин, че ем, агенциите получават съдействие при намирането на външен аудитор. Разбира се, не може да се загуби независимостта но Сметната палата се занимава с това да намери външен аудитор за агенциите. И сега чета, че през юни тази година Сметната палата и комисията са стигнали до заключението тази задача да бъде прехвърлена на а, агенциите. Това е добре за Сметната палата. А, но всъщност кой ще плати и кой ще се занимава с тази работа, защото работата на агенциите няма да бъде облегчена по този начин. Не е в компетенциите на, делега... на агенциите да се занимават с това, това е в компетенциите на законодателния орган. Питам комисията, какви съображения сте взели предвид, за да стигнете до това заключение, а именно проблема с намиране на такъв аудитор, като се има предвид, че се обхващат плащанията, публичните поръчки и така нататък и всички тези въпроси да ги прехвърлите към агенциите. Благодаря. Господин Жерар Депре има думата. Имам само един въпрос, който е от по-общ характер относно документа изготвен от мрежата на агенциите. Там се подчертава непрекъснато, че необходимо осигуряването на ресурси за всеки отделен случай по-отделно. Почертава се, че на тази основа ще може да се стигне до 5% намаляване на личния състав. Въпросът ми е следния. Първо към Европейската комисия. Какво мисли комисията за това предложение, направено от агенциите? Предложенията, които са на страница 8 в този документ, че трябва всеки случай да се разглежда по-отделно. Това отговаря ли на целите, които вие сте определили. Относно агенциите и искането им да се работи за всеки отделен случай по-отделно, как смятате, че може да се постигнат глобални резултати, така както бяха очертани от комисията? как работейки индивидуално ще може да постигнете целите за намаляване от 5% на личния състав или нещо не съм разбрал в а, вашето изказване. Благодаря, господин Манка. Благодаря, господин председател. Ще използвам един пример. Сметната палата преди 12 или 13 години е изготвил независим доклад за самата себе си. Това е първият такъв доклад за, институциите като цяло. И от тази година нататък те са отбелязали успеха при намаляването на разходите, по-ефективни с по-малко разходи. Така трябва да се подходи. Ако е, осигурим външен одит за отделните институции, разбира се, ще се види, че има неща, които могат да бъдат подобрени. Става въпрос понякога и за подобряване на управлението, но разбира се, е, винаги има възможност да се подобрят при някои институции 1%, при някои 2%. Аз съм работил в организации, в които се, се извършвали одити. Разбирам как стоят нещата. Може би трябва да помислим и за самите а, доводи. Ако не знаем кои са истинските основания, ние няма как а, да разрешим проблема. А, този външен одит може да ви помогне да постигнете по-добри резултати. Това от една страна и от друга страна изискванията трябва да бъдат а, изразени в количествено отношение и членовете на специализираните комисии могат да ви да дадат съвети, да ви консултират. Това всичко трябва да бъде обсъдено във вашите ресорни комисии. И ако исканията ви са основателни, ще ви подкрепим, но имаме нужда от конкретни данни. Необходимо е да знаем каква е същата на проблемите. В противен случай можем само да си правим субективни заключения. Господин Екеникой има думата. Благодаря, господин председателю. Говорителите на агенциите подчертаха, че техните предложения са неутрални по отношение на съществуващия бюджет и отчитат дейността, с която са натоварени. Това е напълно естествено. Но искам да запитам, какво се предлага като съкръщаване в агенциите. Защо? Защото има неизразходвани ресурси в агенциите ли е? Или е по-скоро по-абстрактно идеологическо предложение и тези съкръщения се правят а, след а, като бъдат отчетени някои общи съображения. Ако има излишък от ресурси в агенциите, може да има и такива случаи, но въпреки това искам да запитам дали сега в момент, когато преживяваме социална криза, агенциите трябва да се занимават и с въпроси на сигурността и дали тези агенции са на, поставени на равна нога с онези, които се занимават а, с околната среда, с транспорта, с а, условията на труд а, или Въпросите на сигурността и правата на гражданите трябва да получат приоритет над останалите въпроси. И така давам думата за отговор на първия кръг въпроси. Господин Колмел, благодаря за изказването от страна на агенциите. В Баден-Вюртенберг работих в Сметната палата в Германия. Много проучвания бяха направени, бяха проучени различни органи за възможностите да извършват економии. И така, всеки орган може, разбира се, сам да определи за себе си, защо е, е необходимо да разходва повече или по-малко е, средства. Разбира се, органите трябва да изпълняват своите задачи, обаче понякога всеки, е, всяка година идват нови задачи в допълнение и те трябва да бъдат финансирани допълнително. И така, казахме, за агенциите се отпускат 0,6% от бюджета и това са средства за персонала. Има около 6000 места, които са разпределени сред 32 агенции. 32 организационни звена и се пита защо имаме 32 организационни звена. Цели се добавена стойност с това е, става ли така, че по този начин националните структури стават излишни и така се, получава, е, се получават економии или е, тези структури трябва да бъдат изградени по такъв начин, че да се справят с конкретни задачи? Значи има зададен за дадена сума и тя се разходва по съответния начин или казвам, а, искам да постигна целите си с минима, минимален разход на средства. А, разбира се, за предпочитане е втория вариант и да се каже, че с възможно най-малко средства а, трябва да се постигнат предварително зададените ползи. Благодаря ви. Няма други желаящи да вземат думата. Аз също съм нов в Европейския парламент и в Комисията по бюджета. В списъка, който ви беше раздаден и документа от мрежата на агенции, мога да преброя 40 е, и една структури. Защо тази е разлика между 32 и 41? Има искане за анализ е, всеки отделен случай по-отделно. Но трябва да се отчита и характера на агенциите. Например, има такива, които се занимават с регулаторни въпроси на пазара, на банките, на застрахователите и прочие, на преструктурирането и оздравяването на банките и прочие. Тези а, агенции са независими а, органи и на базата на задължителните вноски ще се определи а, правното основание, също на каква база ще става всичко това. Освен това, трябва да се разгледа въпроса и за собствените ресурси, не само за европейския бюджет, но и за някои от структурите, които са включени в това голямо семейство на агенциите. Има други агенции, които предоставят консултации Има ли в някои случаи дублиране между европейските и националните агенции? Когато говорим за економии на европейско ниво, може би това може да се постигне и на национално а, ниво, а комисията може да бъде осъществена на европейско а, ниво, трябва ли да се допълва на национално? И в по-общ план, ако има одит на агенциите, не трябва ли да се направи такъв за всички агенции, за да се види дали няма възможности а, за създаване на кластери, за обединяване на агенции. Това са някои от въпросите, които исках да поставя на вашето внимание. Сега ще дам думата последователно на господин Карум, след това на директора по бюджета на Европейската комисия, господин Преса. Можете да бъдете допълвани от вашите колеги, които също са част от тройката. Much, And, uh, благодаря господин председател. Благодаря ви за тези многобройни въпроси и коментари към агенциите. Мисля, че въпросите и коментарите са обещаващи от тази гледна точка, че диалога между нас и вашата комисия ще продължи и аз се надявам, че наистина този диалог ще се задълбочава. Нека да започна с вашия въпрос, господин председател. 42 спрямо 31. Какво точно се има предвид? В мрежата от агенции сме поканили и съвместните предприятия. Например, съвместното предприятие Чисто небе, това е най-неодавнашният член – Тяхната цел е да въздейства да въздействат и да оценяват екологичното екологичния отпечатък на, на авиацията. Има естествено и други органи, съвместни предприятия, чието дейности се припокриват почти или много приличат на работата на агенцията. Ето защо сме ги поканили в тази мрежа. По отношение на две ваши два въпроса, дали е реално да се групират в клъстери агенциите. Аз казах, че очаквам да се случи нещо подобно в рамките на нашия диалог, да се види какви са възможностите в настоящото положение за различните агенции. Вие казахте, че може да има агенции, които да генерират такси, други агенции пък могат да привличат различни видове външно финансиране и така нататък. Много начини има за действие. Това имам предвид, когато казвам подход спрямо всяка една агенция. Надявам се, че ще можем да намерим нови пътища напред. Можем ли да се обединим? Вече има голямо взаимодействие между различните агенции. По отношение на проучванията, например, има инструментариум за управление, който се предоставя на други агенции. Някои от по-големите агенции вече са подпомогнали по-малките, когато става въпрос за тежки процедури по обществени поръчки. Имаме съвместен борт, посветен на въпросите на личния състав и така нататък. Всичко това може да се задълбочи за в бъдеще. И сега, нека сега да отговоря на, на първия депутат, господин Здеховски. Ако правилно произнасям името, искахте конкретна информация. В приложението на нашия документ ще видите конкретни примери за агенциите. Ние сме координиращата агенция за всички агенции и правим подобни проучвания можем да ви дадем още по-конкретна информация. Естествено, там имате конкретни примери. Обеден съм, че някои от моите колеги, чието агенции са споменати в а, приложението, могат да ви помогнат. Агенцията в Лисабон, например, е спомената там. Просто искам да кажа, че не можем да изпълним всички девет области и задачи в девет области, които ни се дават по силата на МФР. Няма достатъчно ресурси. Ще ви дадем информация допълнително, естествено. Господин Гайер и неговите въпроси. Ако правилно съм ви разбрал. Къде можем да имаме още по-голяма добавена стойност? И къде въобще има добавена стойност? Работим сега всички агенции, за да ви представим подробна информация. Ще има разбивка, ще има малка брошура с тези елементи, които ще укрепят този профил, за който вие говорихте. Какво правят точно агенциите, с други думи, как можем да дадем повече информация за това? Не е толкова познато за хората каква е ползата от агенциите. Работим по тази тема. Вие, освен това, зададохте въпрос как можем да укрепим ефикасността на агенциите. Както вече ви казах, в момента се работи по този въпрос и в диалога с вас бихме искали да разберем какви са вашите виждания. Чух това, което казахте и по отношение на парламента в, в Берлин. Искам да разбера какво точно смятате ви, какво трябва да направим ние, за да подсилим тази информация за агенциите. Господин Депре, как сме стигнали до тези урязвания на средствата? Попитахте дали не можем да използваме някаква магическа пръчка или магически прах. Няма панацея, и ето защо трябва да разгледаме всяка една от агенциите, всеки един от клъстерите – трябва да видим какво може да се направи, как може да се постигне тази цел или таван 5% или някакъв друг процент. Как може да се допринесе за постигането на тази цел? Нека да подчертая още веднъж. Ние не сме против нашия принос. Просто сме против а, идеята, че ние трябва да намаляваме повече своите разходи и персонал, отколкото другите институции. В диалога с институциите искаме да се включи и темата за това, кои въпроси вече не трябва да са приоритетни. Повечето агенции смятат, че не е правилно, че те самите трябва да кажат по кои теми вече няма да се работи в качеството им на приоритет. Ето защо би трябвало да има дебат по тази тема с различните институции. В отговор на въпроса на господин Манка, независимия одит и търсим ли възможности за ефикасност. Агенциите са аудитирани в голяма степен. Има голяма доза прозрачност. Естествено, нещата могат да се подобрят и ние сме готови да чуем идеи в тази връзка но трябва да ви кажа, че нашата работа е сериозно аудитирана и най-вече финансовите аспекти. Господин Керам. Господин Дюпре ми се струва, че иска да каже нещо, след като изслуша вашето изказване. Извинете. А, искам да се върна подхода за всеки отделен случай по-отделно. Това е написано в вашия документ, който сте ни раз... разпределили. И че искате да се спазва автономния статут на всяка от агенциите. Всяка от тях има спо... своята специфика. Това е така, ние сме съгласни. Има правен акт, възоснова на който са създадени. Вие казвате, че всяка от агенциите ще работят за общата цел за намаляване с 5%. Но какво променя всичко това? Как един подход за всеки отделен случай по-отделно ще промени общата цел, след като тази е именно целта, която искате да постигнете? Аз не можах да разбера вашия отговор. Как бихте отговорили по този конкретен въпрос? Моята... Certainement. Merci. Euh, Колегата, бившия председател, поиска думата. Трябва да изясним нещата, господин Дюпре. В е, документа, който ви представихме, агенцията не признават а, е, а, е, изискването да бъдат а, направени допълнителни скръчтения на тези 5%, без а, ако се следва този подход, който се предлага в момента, един общ пакет за всички децентрализирани агенции. И да се изисква от агенциите, които са достигнали своята зрялост, да направят допълнително усилие. бюджета на децентрализираните агенции не трябва да е свързан с отделните политики. Господин Гайер говори за ролята на различните комисии, например конкретния случай за транспорта. Децентрализираните агенции, комисията, не могат да изпълнят това изискване за допълнителни административни усилия. Когато предлагаме подход за всеки отделен случай по-отделно, да се отчита ролята на всяка от агенциите за постигането на общата цел, така че това е малко по-различен подход. Искаме да се постигне съответствие между общите принципи. Ние имаме своите управителни органи, те са доста разнообразни, но държавите членки не винаги имат същата визия за намаляване и за разрешаване на различните въпроси. И така агенциите Оспорват е, изискванията на тези 5%, така както са дефинирани към момента. За това искаме да има подход, който да учите отделните случаи, да се идентифицират е, агенциите, да се разглеждат по-отделно. И въпроса, който беше поставен от председателя от други депутати, да имаме кластери по групи дейности. Това е подход, който беше предложен през 2009, беше извършено проучване тогава от Генерална дирекция бюджет. Нашата обща позиция е, че не сме съгласни с такъв хоризонтален подход за дадена категория да се отчита политиката по различни комисии в, например, областта на въздушния транспорт, на железопътния транспорт, а не да се предлага едно и също решение за всички. Има 3-4 агенции, които могат да се занимават с въпроси в дадена област, създадена политика, така че те могат да работят в, в група. Господин Дюпре, може би не чета правилно този документ. Там се казва, че подхода за всеки отделен случай по-отделно ще позволи да се постигне съкръщение от 5% във всяка институция, а не на, по Аз чета текста. Председателят. Да, аз се опитвам, казва господин Дюпре, какво се казва в този текст. Да, ние разбираме, че трябва да направим тези 5%, но тези допълнителни процента, които се искат като съкръщение от агенците, са тези, които не създават проблем. Ако създаваме нови агенции и това трябва да доведе до автоматично намаляване на бюджетите на съществуващите агенции, Това няма да е възможно, например, в някои области. Ние правим 5% съкръщение, както всички останали, но проблема е в допълнителните 5%, които искат да бъдат преразпределени. Господин Дюпре, не съм съгласен. В текста се казва, че вие търсите альтернативно решение – на този пул за преразпределене и че приемате тези 5%. И че има друг начин за постигане на целта, свързана с този пул за преразпределене. Или може би не разбирам добре текста. Председателят. Ще продължим нататък за агенциите, за длъжностите. Разбирам, че има увеличение на работното време за седмица от 37 на 40 часа седмично. Нали така? Нека да продължим по-нататък. По отношение на последния ви коментар, да, има увеличение на работното време. Последните двама оратори, господин Емерике, говорихте за клъстерите. Има различни начини за групиране в кластери. Например, агенцията по вътрешни работи може да бъде комбинирана с други агенции. Въобще всички агенции в сферата на, на ПВР могат да бъдат събрани на едно място. Там може да се включи агенцията за основните права. Председателя каза, че може да се намерят и други начини за глупиране в а, кластери. Попитахте дали има излишък в агенциите. Когато се започне един подобен процес, се търсят възможности за групиране, за обединяване на агенциите и на ресурсите, възможности за съхраняване на средства. Не искам да говоря, не познавам толкова добре всички 41 институции, но като цяло тези агенции и институции са изключително добре управлявани. Естествено, винаги можем да се справим още по-добре. Да внедрим, например, нови технологии, ние обменяме информация, диалога по тези въпроси може да се засили. И е в отговор на последния оратор, господин Коман, онова, което наричате функционален анализ на агенциите и ролята им в конкретен отрасъл. Ние много бихме искали да се излезе от дебата за всеки отделен случай, за всяка отделна агенция и да се види какво може да се направи тук. Така приключвам с въпросите. Може би някой иска да каже нещо друго. Благодаря. Ще дам думата сега на директора на дирекция бюджет, господин Силвано Преса. Благодаря, господин председател. Ще започна с въпроса, направен от това, зададен от вас, от господин Колман и от някои други изказали се относно това, как се определят функциите на дадена агенция Комисията прави предложение за допълване на функциите на дадена агенция или да се създаде нова, като се прави разчет за това какви ще бъдат нуждите от човешки и финансови ресурси и някои други специфични аспекти. Така че, когато се разширяват функциите на дадена агенция, се прави анализ, отчитат се политическите, бюджетни възможности и имаме задължението да бъде създадена на тази основа агенцията. Работейки възоснова на тези разчети, комисията преценява какви са допълнителните нужди, които трябва да бъдат предвидени до 2020 година. Това се прави по-отделно, не се разглеждат по един и същи начин всички агенции. Въпреки това, имаме фиксирана цел. От, тя е определена отгоре надолу, от центъра а именно за намаляване с 5% на личния състав за срок от 5 години. Господин Дюпре, оценката на всеки отделен случай не е свързана с тези 5% само. Например, ако имаме всички децентрализирани агенции, обща сума малко над 3% увеличение на личния състав. Целта е да се даде възможност на агенциите да действат нормално. Въпреки това ги насърчаваме да работят по-рационално, да положат усилия, които се изискват от всички. И така, какво да се прави, освен с тези децентрализирани агенции, с останалите структури, включени в мрежата? Съвместните инициативи са общи предприятия, общи инициативи или те са под шапката на рамковата програма в. Предвижда се също и частно участие от държавите членки при разработването на даден научно-изследователски проект – И тук общностният бюджет действа като катализатор за активизиране на частния сектор и на публичния сектор. Така че има по-различни бюджетни механизми, въпреки че има някои сходства в административно отношение, но все пак нещата са по-различни, отколкото в случая с децентрализираните агенции. тъй като има и национални агенции, което е по-различно от структурата на съвместните инициативи. Относно външен одит на агенциите, дали това е предвидено, за да може да се идентифицира нужната експертиза. Има списък от външни аудитори, Това са квалифицирани аудитори, които са подбрани. И разбира се, всяка агенция трябва да направи обществена поръчка, за да може да привлече съответните експерти. Рамката, в която комисията прави предложението, е свързана с политиката, която се следва във връзка с съществуващите агенции и заложената цел от 5%. Що се отнася до новите агенции, които се създават, например като този съвет а, за преструктуриране и оздравяване на банките, Това е нов елемент в политиката и трябва да бъде разглеждан по според своите достоинства, така както е представен, като се отчитат е, финансовите нужди. Може би съм пропуснал някои въпроси. Благодаря ви, господин председател. Председателят благодаря за тези обяснения. Може би има и други коментари. Обръщам се към господин Дюпре. Господин председателю, има една част от въпроса ми, на който не получих отговор. Например, тези 5% намаления изисквани от комисията учитат позициите, които се финансират от собствени ресурси на агенциите. Аз а, мога да разбера, че се отчита това, което е за сметка на бюджета, тези, които а, се финансират от позиции, които се финансират от а, общностния бюджет, но ако има такива постове, които се финансират от външни ресурси, тогава комисията отчита ли този факт? може ли да освободи а, тези длъжности от това изискване за намаление от 5%? Благодаря, господин председател. Подходът на комисията е да очита всички длъжности. Междуинституционалното споразумение не прави разграничение по тип а, финансиране на агенциите и на второ място, защото Целта е да се постигне по-добра ефикасност, да се рационализира дейността, независимо дали тези агенции са и цяло или частично финансирани от общностния бюджет или от такси, които налагат на индустрията и прочие. Ние искаме да се постигне едно и също ниво, независимо от типа финансиране. И на трето място, ако бъдат извадени онези длъжности, които се финансират от такси налагани на индустрията, този пул, който искаме да създадем, за да могат да се укрепят агенциите, които ще се разрастват, ще означава, че някои агенции ще трябва да заплатят над 10%, за да се постигне общата цел. Господин Манка. Благодаря, господин председателю мога изцяло да разбера агенците в този смисъл, че когато се съкръщават разходите между 5 и 10 години, 10% може да не доведе до някакви сериозни проблеми, но при други агенции може да се стигне до наистина сериозни последици. За някои агенции това може да е очизнено важно значение. Трябва да се види къде това съкръщаване е възможно и къде не. Относно външния одит, ще има смисъл, ако се провежда под управлението на комисията. От една страна има економи в отделните агенции, но от друга страна трябва да се ам, има предвид какви са економиите и в а, кластерите. Ам, различни по размер економии могат да бъдат постигнати, ако във всяка агенция се провежда отделен одит, това може да не доведе до резултатите, към които се целим. Трябва да има един последователен и всеобхватен подход. Кой ще отговори, господин Керум или господин Преса? Господин Преса? Имате думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че искането за оценка на цялата система агенции е основателно искане. Не знае дали в междуинституционалната група не би могло да се разгледа този въпрос, да се определи процеса на вземане на решения. но подобна оценка за сега не е предвидена. Благодаря. Госпожин Карун. Благодаря ви. По този въпрос ще кажа отново, че в интерес на прозрачността в агенциите трябва да се извършва одит в агенцията, която се занимава с основните права, имаше одит преди две години и редовно на всеки 4-5 години трябва да се извършва наново. Така се получава обратна връзка от външни институции, и така знаем как ние се справяме на техническо и административно ниво. И така можем да отговорим на очакванията на заинтересованите страни. Какво се случва с тази външна оценка? Ами добавят се пет нови точки. Казва се, е, например, да, справите се добре, но може да направите още нещо по точка 1, 2, 3, 4, 5. Ам... Но въпреки всичко, това се вписва добре в дискусията, дискусията която провеждаме. Може ли да помоля а, директорът на агенцията по а, лекарствени препарати да вземе думата и да разкаже за тяхната специфична ситуация, защото може да осветли а, ситуацията и да каже какво се случва в техния специален случай. Благодаря, господин председателю. За мен е удоволствие да мога да представя пред вас специфичната ситуация, в която се намира нашата агенция. Разбира се, агенциите имат нужда от индивидуални оценки. Това няма, няма а, спор. През тези 9 години моята агенция ам, си спечели добро име и в Европа, и извън Европа. Добре е да спомена, че ние винаги сме сред пете най-добри по отношение на изпълнението. 97% при плащанията сме постигнали. Ам, нашата агенция на 20 години, от второто поколение агенции, които бяха създадени, задачата е да наблюдава и анализира всички аспекти, свързани с, с наркотичните вещества ние е, говорим за правните задължения и трябва да се следи развитието в областта на психотропните вещества. Е, работим съвместно с Европол, извършват се оценки на риска, има много изследвания, има и мрежа създадена от лабораториите, има и връзка с. Е, също научни работници от различни университети. както казах, добре се справяме в нашата агенция. Има около 400 вещества, които наблюдаваме всеки ден. 75% от тези вещества са били открити през последните няколко години. И така, Агенцията има стабилен бюджет от 2010 е, от 2010 година. Бюджета е съобразен с инфлацията. До сега не съм искал нищо друго, освен а, следването на а, препоръките на комисията, но а, миналата година агент се присъедини към кластера, а, който се занимава с вътрешните работи. Сега а, получихме оперативни задачи. В пленарна зала парламента реши да няма съкръщаване. За 2014 ни предостави бюджет от 2013 година, но след помирителната комисия стана ясно, че ще има 5% съкръщение и за 2015 година и за 2015 година комисията а, реши да ни даде бюджета за 2014 година. Не знам как можем да изпълним правните си задължения и да гарантираме качеството на нашата работа, която сме извършвали през годината. Имаме нужда от равнопоставено от и а, това съкръщение от миналата година трябва да бъде коригирано, така както беше поискано от парламента миналата година през октомври. Говоря тук за една много специфична, динамична е, сфера, свързана с е, психотропните вещества. В момента е, сме вложили всичките си ресурси, дори сме привлекли ресурси от други области, но агенцията вече е стигнала предела си и аз не знам как можем да продължим за напред. Благодаря ви. Господин директор, в е, документа, който ни предоставихте, това, което се пише за вашата агенция, имате над 5 милиона за 2014. Предвиден е също и друг доход от 1,4 е, the other income are Милиона. Техническа помощ е предвидена Останалото е вноска от Норвегия в агенцията. Това също съставлява определен бюджет, процент от бюджета ни. Председателят. Други въпроси или коментари? Представителите на агенциите желаят ли да кажат нещо допълнително? Благодаря, господин председател. Казвам се Хосе Пенедо от Европейската агенция по авиационна безопасност в Кьон. Нека да кажа няколко думи за финансирането. В нашия случай две трети, даже почти 80% от нашия бюджет идва от европейската индустрия. Ние не можем да повлияем на този факт. Ние можем да подкрепим естествено европейската индустрия. Това е в нашия юридически мандат. Първата част от мандата ни е да гарантираме безопасността в Европейския съюз. Втората част от мандата ни е да направим европейската индустрия по-безопасна, по-конкурентоспособна и извън Европейския съюз. 80% от нашия бюджет се финансира от европейската индустрия. И аз мисля, че не трябва да има намаляване тук, тъй като въздействието върху европейския бюджет ще е нулево. Благодаря. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Може би един въпрос към господин Преса. Можете ли да ни кажете нещо повече за това с какво разполагат трезорите на тези агенции? Има ли неизразходвани средства? Благодаря за въпроса. Това ми дава възможност също малко да рекламирам документа. Този документ е фокусиран върху агенциите. Това е работен документ, който придружава проекто бюджета. Там има доста информация за отделните агенции и за агенциите като цяло също въпроси свързани с управлението, с администрацията, с бюджета. Относно дали има трезори. Когато подготвяме проекто бюджета, вземаме предвид изпълнението на бюджета в агенциите за изминалата година. И ако има някакъв излишък, разлика между приходите и разходите от агенцията. Това се взема предвид при определението на средствата, които ще бъдат отпуснати от бюджета за следващата година. Този излишък може да се използва отново от агенцията. Това са приходи, които се вземат предвид, че са на лице и се добавят към тях и свежи кредити от бюджета. Целта е да има максимално прецизно бюджетиране. Ако има прекален излишък над 5%, тогава се включва е, и елемент на санкция в известен смисъл за бюджета за следващата година. замразяват се тези средства, които не се изразходват от агенциите. Така че това е един стимул да се използват точно средствата, които са предоставени на разположение на агенциите. Относно трезорите има конкретни случаи на агенции, които се самофинансират. които са създадени, които се развиват. След разговори беше решено да се използват за определени бюджети, проекти в определени сфери, но натрупването на излишък в дадена агенция трябва да се разглежда като аномалия тъй като целта не е да се натрупва излишък. Агенцията се създава, за да може да осигурява съответни услуги на индустрията или на институции и за това бюджета трябва да е така изготвен, че да не допуска прекалено натрупване на излишъци в тези агенции. Председателят, благодаря. Разбирам добре вашият отговор, независимо от това, агенциите трябва да имат четоводство, което да отчита това, което са извършили. Би било добре да имаме известен поглед, консолидиран поглед върху това, Какво е наследството на тези агенции? Това е искане за допълнителна информация. Ако няма други въпроси, остава ни да благодарим, разбира се, първо на делегацията на тройката, които дойдоха за да ни представят положението в агенциите, трудностите, пред които са изправени агенциите. за да могат е, да постигнат изискванията за намаляване на административните разходи, на е, личния състав. Това е деликатна работа. Бихме искали всяка агенция да бъде разглеждана като е, сам, отделна, сама за себе си. Също да се създават синергии чрез групирането им в кластери, за да могат да допринесат за постигането на една и съща политическа цел. Имахме възможност да говорим за това. Има и работна група, която е създадена. Тя е междуинституционална група. Комисията по бюджети особено внимателно се отнася към вашите притеснения. Благодаря ви за Надявам се, че ще бъдат положени усилия за по-добро управление, за намаляване на публичните разходи. Може би също да обърнем внимание на собствените ресурси, тъй като това ще бъде източник за финансиране на някои от агенциите. Някои от агенциите имат е, регулаторни функции, за да не допуснат системен риск. Тези агенции трябва да имат гарантирана независимост съгласно правната е, база, одобрена от е, съвета и парламента. Трябва да се отчитат изискването на, за постигане на а, балансиран а, бюджет. И така с това приключваме заседанието. Ще се видим след вакансията. Няма нищо по точка разни. Затова ви желая отлична вакансия. Скоро време ще възстановим своята работа на 3 септември. Отново ще проведем заседание. Тъй като въпросите е, за бюджета ще ни занимават сериозно, още след е, приключването на вакансията и как да се справим с неплатените е, фактури, които са бреме за Европейския съюз. Благодаря ви много. Обявявам заседанието за закрито. If I uh, forget.